Scusate dei 5 minuti di ritardo. Извинявайте за 5 минути забавяне. И така, имаме размяна на мнения за движещите сили на екстремизма и радикализацията. И така, тук ние ще се занимаем с разбирането на глобалните явления за радикализацията и сме поканили тук оратори, които ще ни разкажат тези въпроси и пътищата за екстремизма. Това е важно за създаването на превентивни и възпиращи практики. Екстремизма обикновено се отнася за радикална позиция – няма дефиниция на радикализацията. Радикализацията обаче се възприема често като процес, в който отделни хора могат да се ангажират с, с насилие. В много региони в света наблюдаваме тази нова форма на екстремизъм. Радикализма надига глава. Това е сериозна заплаха за спазването на човешките права и зачитането на демократичните принципи. Атентата срещу коледния базар в Страсбург може също така да бъде тълкуван като проява на екстремизъм и радикализъм в усилията ни да се борим с тези проблеми ние е, първо ще разгледаме политиката на сигурността. Реакцията, основаваща се на сигурността, не може да бъде ефективна, ако не бъде съчетана с е, зачитането на правата на човека и този комплексен въпрос е свързан с развитието и образованието. В дебата ще разгледаме как да се, да, как да подобрим сегашните подходи, външните политики, инструментите за борба срещу екстремизма и радикализма. По-конкретно ще мислим за сътрудничеството и превентивните практики по отношение на два региона Арабския свят и Западните Балкани. Ще представя нашите гости професор Хилари Пинкингтън координатор на Хоризонт 2020 година и подкрепения от тях научен проект. Госпожа Лорде Свидал е директор на отдел Арабски Средиземноморски свят в Европейския институт на Средиземноморски изследвания в Барселона. Господин Владо Азинович е доцент в катедрата по сигурност и мир в университета в Сараево. Много се радвам, че мога да приветствам тук госпожа Александър Антониадис, ръководител на сектора превенция и радикализация в Европейската комисия. И сега искам да дам думата на професор Пилкингтън. Имате думата. Благодаря ви, благодаря за поканата да говоря при вас. В тази много кратка презентация ще разгледам две от темите а, причините и реакцията на обществото на този екстремизъм. Защо а, се правят изследвания на радикализацията? По този начин се изследва защо хората стават радикални екстремисти. Има много случаи. А, те са свързани, те са от два вида. А, факторите, които потикват, а други, които отнемат от влиянието. Работи се на три нива структурни, групови, индивидуални. Корените на екстремизма обикновено се виждат като причини, които действат на структурно равнище. Ще се разгледат класическите модели на радикализация, които работят на структурно равнище. И за да се докаже, че дори класическите психологични модели работят и на а, социално равнище, виждаме, че долната, долното ниво е свързано с психологично интерпретиране на материалните условия. След това се вижда, че на върха е терористичния акт, но виждаме различните стъпки. Винаги говорим по тези неща защото предполагаме, че би трябвало да има някаква връзка между социо-економическото изключване и радикализацията. А, може би а, психично здраве, проекта ДЕР на Хоризонт 2020 година започна на базата на условията, и на базата на три условия. Неравенството свързано ли е с радикализацията? Ако да, как? И ако съществува такава връзка, какво я обяснява? ДЕР се финансира като проект от Хоризонт 2020 година, работи едновременно и паралелно с проекта за сигурността на Генералната дирекция. Той ще продължи до 2020 година. Всъщност сме в началото на този проект. Той е един нов подход за изучаването на радикализацията, включително ислямистката и крайно дясната радикализация той не се съсредоточава върху радикализи... радикализираните, а върху самата радикализация и нейния ефект върху цялото общество. Също така се учат и пътища, Изучават се и пътища, които не са свързани с радикализацията. Систематичният преглед се занимава с неравенството в радикализацията, това е първият резултат. Е, е, това е в резултат на проучванията, които са качествени в момента се прави паралелно проучване, което ще бъде готово през следващите няколко месеца, които отчитат и качествените аспекти. Това е нашата таблица, систематичното проучване разглежда данните, които се основават на доказателства. Най-важното се вижда отдолу, че има 141 проучвания първични, имперични данни, Работи се от 2001 година. И какво установяваме, като разглеждаме базата данни? Виждаме как осмисляме много и разнобадни проучвания. Отгоре виждате, че половината от изследванията приблизително бяха насочени към а, към приходи, към доходи, БВП и така нататък. Другата диференциация, която трябва да се има предвид и която ще стане важна в крайния етап, е, че е, неравенството може да бъде економично или социополитическо. Мерките могат да бъдат обективни или субективни. Обективните мерки са доходи, а, а субективните мерки могат да се основават на възприятията, които имат социални последици. Дори ако ние смятаме, че те не са оправдани. Това са много широки заключения, които се основават на проучванията, има непоследователно отношение между економическото неравенство и радикализацията, но има по-последователно отношение между социално-политическото неравенство и радикализацията. Сега ще кажа няколко думи за някои от тези констатации, като започна на, на индивидуално равнище. Неравенството не обяснява последователно радикализацията. Образованието е един от показателите, което се използва, но само с, с, в, в, заедно с други параметри. Например, в предимно мисулмански страни ни установяваме, че има последователно съотношение между радикализацията, присъединяването към, териториал, към терористични групи и радикализацията и образованието. Значи, поведенческата радикализация е свързана с по-низките социално-економически слоеве. Възприетата възприетото неравенство обяснява радикализацията, ако гледаме когнитивната радикализация. Това означава нагласите. И това отношение остава последователно, независимо от нагласата. Положително вероятно връзката е непряка между ислямистката и крайно радикализираната радикализираното неравенство. Тоест има, може би, някаква група, има социална идентичност. Един пример е възприя... възприемането на едно лице като мюсюлманин може да доведе до повишено ниво на насилието. Економическото развитие на държавите не обяснява радикализацията, установяват за последователни отношения само между отделни лица. По-голямата бедност е свързана с по-голяма частота на транснационалното насилие и установяваме, че отношението, например, между економическото развитие и тероризма е квадрилинеарно, т.е най-високо при ниско економическо развитие и при много високо економическо развитие. Отново установяваме, при социополитическото неравенство, то не обяснява радикализацията. Вижда се някакво съотношение между по-голяма репресия, тероризма, нарушаването на физическата неприкосновеност. Отново се наблюдава едно нелинейно отношение между демокрацията и честотата на радикализацията. Извинявайте за много бързото представяне, просто исках да покажа а, отделните идеи. Ако социално-политическото неравенство е по-важно, трябва да се търсят нови политики това означава да се насочат усилията на отделни лица и групи, които се смятат, които се възприемат като дискриминирани. също така трябва да се направи така, че условието да осигури по-голямо, по-високо равнище на зачитане. Това е свързано с промяната на политиката и в Обединеното кралство. приемането на възприят Тото неравенство е много трудно. Това го разбирам. Това може би е единствения начин да се пре, премести отгоре надолу реакцията на а, това неравенство. Искам да споделя с вас няколко от а, политиките, които се приемат в. А, голямата община Манчестър за насърчаване на социалното сближаване, защото може би това са някои от нещата, за които можем да говорим. Това трябва да бъде една постоянна ангажираност с, с групи, Говори се тук за това, че се провеждат трудни разговори публично. Говори се за това, че ангажираността не трябва да спира а трябва да се задълбочава все по-дълбоко и по-дълбоко в общностите. Също така ясно а, ясна менторска работа между поколенията. Тези ангажименти не трябва да бъдат некомфортни. И в заключение искам да кажа как този продължаващ подход на изследване може да помогне как да се ангажират общностите. Общностите разбират, че са ангажирани, ако от, биват приемани като отговорни за своята съдба. За да може да се направи това, трябва да знаем какво мислят а, а, и как разбират в общността радикализма. Трябва да знаем също така хората, които са ангажирани с тези послания, как те признават как взимат решения за това къде се намират по отношение на тези проблеми и решенията, които те вземат, как се изпълняват. Това ще бъде включено в редица резултати, които ние се занимаваме, че ще помогнат не само на управляващи, но и на практици, които и също така в прояви, свързани с медиация в общностите, ангажиране с тези послания и идентифицирането също така на неформални фигури, за да се допринесе за борбата срещу тероризма. Благодаря. Сега думата има госпожа Лурдес Видал. Благодаря за поканата. За мен е чест и удоволствие да присъствам тук. Благодаря и на професор Пикълтън, защото тя много улесни моята задача. Моето изказване до голяма степен се движи в същата посока, което е отлично. Първо, когато говорим за радикализация, Нека да сме наясно, че терминологията не е невинна. Трябва да си даваме сметка, че понятието и термина радикализация се появил в контекста на разговорите за сигурност и изграждане на врага мюсюлманин. Тоест има връзка в представите за радикализация и исляма. За това трябва да приемем, че има и объркване относно понятието. Е, много полиморфично е това понятие и буди и много противоречия. And makes understanding a little bit more difficult. Is, is radicalization mainly negative? Радикализацията дали е предимно отрицателна? И на този въпрос трябва да отговорим. Хилари говори за когнитивна и поведенческа радикализация. Трябва да сме доста наясно, че ние не разбираме дали трябва да работиме и по двете явления едновременно – дали трябва да се борим с когнитивната радикализация, така както се опитваме да се борим с поведенческата радикализация. Едната продукт на другата ли е? Естествено последица от другата ли е? Освен това, трябва да си зададем въпроса, свързана ли е радикализацията с конкретна идеология или религия? of Islam to be radicalized and there is a widespread debate among French scholars between В френския научен дебат е, доста често се е, коментира, че проблема е салафизацията, т.е. разпространяването на радикален ислам. Но има и други автори, които считат, че радикализацията е, не е непременно свързана с исляма. В научни изследвания се говори за социоекономически стимули за радикализация, но много малко се коментира политическото измерение на процеса на радикализация, особено когато се говори за арабските страни. Регионалните подходи обикновено застъпват религията и се изпускат политическите фактори. The long, long time dilemma over Разбира се, тук играе и дългосрочната дилема има ли връзка между репресия и нарушаване на човешките права и радикализацията. Нека си дадем сметка, че живеем в една среда, в която се приема доктрината за първоначалния грях и трябва да определим и своето поведение към екстремизма, свързан с насилие. Няма достатъчно научни изследвания, няма и достатъчно данни за това какво обославя радикализацията. Объркват се и мерките за откриване на радикализацията и за превенция. Едното е се занимава с откриване на потенциално радикализирани лица. Слага се прекалено голям акцент на исляма и се пренебрегват други форми на екстремизъм. Освен това, реакциите обикновено са краткосрочни и няма дългосрочни, т.е. превентивни действия, свързани с сигурността би следвало много повече да се наблегне на аспекта превенция. Друг проблем е стигматизацията на младежите мюсюлмани. Те се считат за пасивни жертви на външно влияние или индоктринация – Мака, и се смята, че те могат да се радикализират независимо от отношението им към религията. А що се отнася до арабските страни, там се говори повече за отколко, стабилност, отколкото за свобода, както във вътрешен, така и във външен план. Стабилността е приоритета и подхода от гледна точка на човешките права не доминира в борбата срещу радикализацията. Няма национален подход, по-скоро е, така се минава пред е, циклите на насилие и радикализация. Като разделянето в е, обществото върви по линия на традиция и модерност. много често откриването на радикализацията се смята като основен инструмент за превенция. Предимно се търси начина да се установят основни е, профили на радикализиращите се. Много се пише за е, доктрините за авторитета, за необходимостта да се реформира исляма, да има по-добро обучение по ислям. Това са всичко мерки, които се е, предприемат в арабските страни. Но няма данни, че подобни подходи ще решат проблема много малко са е, опитите да се надникне е, зад е, изкривенията доктрина на исляма. По някакъв начин се упростява исляма, за да бъде той разпространен. Така, своего рода PowerPoint доктрина за исляма, за да бъде разбран. И там е, реално се набляга на измерението установяване на идентичност. И е, за това е, много лесно се възприема тази доктрина, но погрешно се тълкува тя. Друг важен елемент е, каква е ролята на политическия ислям в арабските страни дали той е така благодатна почва за джихадизма или защита срещу. Дали приобщаването има отношение към радикализацията, дали подхода с потискане, който все още е много разпространен там, води до него също се, съществува и явлението, подозрение за това, че има скрити цели зад определено поведение. Това е и парадокс на демокрацията. Ние се опитваме да постигнем демокрация, но съответните инструменти дават възможност да се наложат теократични режи, режими. Освен това, Съществуват и социологични фактори. Няма да ги изброявам, защото колежката ги очерта много добре. Бедност, безработица, маргани... маргинализация и образование. А, също социалните мрежи, в които влизат хората, техните връзки, приятелства, взаимодействия, принадлежност към определени групи, това са много важни фактори. Психологическите фактори също идентичност, семейство, душевно здраве. Аз лично бих предложила да не се търси толкова много структурни е, причини, а а някакси да се е, говори за контекст на радикализацията и то на различни контексти. Не става дума за така пространствено ориентиране, а по-скоро геополитически е, контекст, когнитивен контекст, които имат своята роля в процеса на радикализация. И от тук е, стигам до същия основен въпрос, е, който е, коментира и Хилари. Защо толкова много млади мюсюлмани не са радикализирани? Какви са фактор, различни, факторите, които обославят това различие? Тук отново трябва да говорим за това доколко различните контексти се застъпват или пресичат един друг – това така е понятие, изведено от застъпващите се конфликти теорията на Йост Хилтерман. Радикализацията се твърди, че е глобално явление и че върви от периферията към центъра на политическата сцена, като разбира се зависи от политическото лидерство. Авторитарианизмът е основен фактор. Също трябва да се отчете и геополитическия контекст. Конфликти, е, военни сблъсъци, религиозни сблъсъци, тежнения срещу революции. Това също поражда често радикализация. А намесването във вътрешните работи е, е, е също фактор. Арабските страни са всъщност жертви най-много на подобна намеса с колониално наследство, с интервенции, постколониални разлики и така нататък. Четвъртия контекст е, е контекста на лишението, т.е. неизпълнения, неосъществения социален договор няма достатъчно ясни и стабилни взаимоотношения гражданин-държава и има маргани... марганиализация, има огромна пропаст между очаквания и реалност и възможности. Какви са препоръките? Първо да се работи по това какъв е контекста, да има възможност да се работи с групите – да се види къде индивидуалните позиции ще се застъпят. Защото когато знаем за контекста, тогава ще знаем и какви ще са мерките за превенции, базирани на, основа, на така, принципите на човешките права. Да се моделира също и поведението Необходимо е да се търсят дългосрочни подходи, защото превенцията е своего рода инвестиция, която отива отвъд политическите програми, тъй като е, дългос... резултатите няма да се видят толкова бързо. Необходимо е също да се работи от най-низките нива нагоре да се отчетат политическите тежнения и търсения на носителите на определени доктрини. В такъв смисъл трябва да се работи и за възможност да бъдат ангажирани самите общности, да не се превръщат, да не бъдат инструментализирани, те да бъдат използвани. Трябва да се работи и с национални планове. Не, местните реакции са много по-целенасочени и уместни, отколкото е, реакции, които се прилагат във всички е, различни случаи. Те също така могат да отчитат и вътрешната динамика и външна да се обръщаме и към реалните е, проблеми и то е, така както ги изхваща общността, не толкова отделните лица. И накрая, ние трябва да чуем и младите араби. Как те е, се отнасят към това явление? Подразбираща ли е радикализацията? Могат ли те е, да предложат е, други е, подходи, други е, начини на убеждаване на младите? Е, това всичко е възможност за работа в социално и политически контекст. Те имат е, достатъчно младите, младежите от арабския свят имат достатъчно капацитет да го направят. Благодаря. Сега господин Азинович има думата. Много ви благодаря. Добър ден на всички. Със сигурност за мен е и чест и удоволствие да се обърна към една толкова информирана аудитория. Ще използвам времето, с което разполагам, за да обясня някои от основните заключения на моите проучвания. Аз изследвам набирането на кандидати за ИСИЛ в Западните Балкани, за да мога да си свърша работата. Разговарям с чуждестранни бойци, които се завръщат, с тези, които са в затвора. Разговарям с семействата, с правоохранителните органи и в региона, и в международен план – за да разбера по-добре кои са движещите сили. Разделил съм моето представене на три части. Ще се опитам да обясня какво научихме през последните 7 години, как се адаптираме и какво можем да очакваме и в бъдеще. Ако говорим за Западните Балкани, то страните, които са най-засегнати от набирането на бойци за Сирия и Ирак, са страни, в които няма политическа отчетност, има замразени конфликти. Това са Босна и Херцеговина, Македония и Косово най-вече. Но нека напомня, в целия регион вече почти 30 години имаме един радикализиран контекст – и това обяснява заминаванията за Сирия и Ирак. Тук може да видите нашите прогнозни данни въз основа на това, което сме получили. Хората, които пътуват в Сирия и Ирак, грубо казано хиляда от Западните Балкани, включително жени и деца. Ще видите и по-подробна разбивка на цифрите. Нещо друго интересно е, че около 60% са заминали 2013 година. Последните такива заминавания бяха през ноември 2016 година. Няма ново заминали. Разбира се, данните трябва да се актуализират, макар че бройката много не се е променила. Това са данни от преди една година като прогноза около една трета от контингента междувременно се е завърна в своите страни. За нас като изследователи беше много интересно да разгледаме формулярите, които се попъват на границата, когато тези бойци изразяват желание да се присъединят към ИДИЛ. Тъй като на границата не можеш просто да кажеш идвам при вас, ти трябва да дойдеш с препоръка, която е написана, изпратена електронно, може би от някой от региона до Сирия и Ирак. Има три въпроса, които проучихме при набирането на бойци от Балканите. И стигнахме до много интересни заключения – Например, винаги се задава въпроса доколко хората са запознати с религията. Типичният случай 90% казват, че всъщност нямат никакви познания. Много от тях са безработни. Освен това, нещо друго интересно за разузнавателните и правоохранителни служби. Те не знаят името на този, който ги е вербувал, за да заминат в Ирак или Сирия. Принципно имаме и теорията за привлекателните и отблъскващи фактори. Когато вие сте изследовател и разговаряте с завърнал се боец или член на семейството или някой в затвора, искате да ангажирате тяхното внимание, разбирате, че всеки отделен случай е много индивидуален – да, има някои големи теми, като фактори, които привличат или отблъскват, но множество са останалите фактори, които влияят на решението дали да заминеш или не. Ето ги местата за набиране на бойци. Това са къщи, които са един вид паралелни джами. Това не са истински джами, в тях някой живее, но се организират дейности. Е, от един много ограничен кръг от близки и приятели. Именно затова е толкова трудно да се пробие в този кръг. Хората допускат само тези, които познават, техни близки и приятели. Има десетки такива къщи в региона, които не са официално регистрирани, но там се провеждат такива дейности. Освен това, на по-късен етап ние получихме данни, които показват, че много от радикализиралите се са имали и психически проблеми. И не са отчитали това. Смятали са, че трудностите, на които се натъкват, се дължат на някакви демони, лоши духове и са търсили решение на проблема. За да запазят разсъдъка си. Това всъщност е едни от най-успешните набирания на бойци тук в Босна, в Албания, в Македония и в Австрия – но този е работил и с диаспората от Западните Балкани. Групата в Албания имаше водач, който получи 8 годишна присъда, в Босна и Херцеговина 7 годишна, в Унгария 20 годишна. Както виждате, тук има дисбаланс, когато се наказва едно и също престъпление – на Западните Балкани също така се смята, че региона е развъдник на терористи, но всъщност броя чуждестранни бойци в Белгия, ако го сравним с тези в Косово и на други места по Западните Балкани, Босна и Косово, ще видите, че в Белгия са много повече – Същевременно, ако погледнете броя мисюлмани, които всъщност са заминали за Сирия и Ирак, тогава виждате, че пет пъти повече бойци са били набрани в Белгия, отколкото в Босна. Затова би трябвало понякога да коригираме такива разбирания. Друга добра новина за региона – виждаме, че в момента има безпредседентен напредък в обмена на информация и разследването на такива деяния. Не сме виждали такова сътрудничество по какъвто и да било друг въпрос в бъдещето. Общо присъдите възлизат на повече от 100 години лишаване от свобода – ето вчера един съд в Прищина също постанови много тежка присъда, но какво можем да очакваме? Ние не очаквахме да се върнат хиляди такива бойци. Тези връщания не са контролирани, те са произволни, много често адхок. Типично са резултат от депортации от Турция – но разбира се, тук има и добри познания на местната власт. Има и такива, които се оказват в плен в Сирия и Ирак. Аз ще ги спомена и тях. При чуждестранните бойци от Босна ние сме идентифицирали всеки един от тях, и мъжете, и жените. Проблемът е, че тези хора са завели в Сирия и Ирак около 80 деца, а освен това са родени още 77 деца на родители в Сирия и Ирак и те са все още там. Около 100 босненци са все още в Сирия и Ирак. Около 90 от тях бяха убити. Същевременно виждаме, че около 60% не са бойци няма доказателства, че жените са участвали в каквито и да било бойни действия и може би това е една от причините те да не подлежат на наказателно преследване, когато се върнат от Сирия и Ирак. Ние се притесняваме обаче заради големия брой деца, които са все още там. Някои от тях са се върнали – те са били свидетели на насилие. Ние не знаем, нямаме предварителен опит, за да знаем как да се държим с тях. Тук бабите и дядовците се оказват много добра пречка на радикализацията. А всъщност има и много жени и деца, които са в части на Сирия под кюрдски контрол. Те измират от туберкулоза. Аз получих писмо наскоро, което е потрясаващо и други писма съм получавал. Ето вчера се оказва, че една жена е починала от туберкулоза. Но нещо друго, което също така виждаме е, че отново се сформират етнонационалистически групи на десницата. Обикновено те са свързани с футболни отбори, престъпни групи, наркомани, престъпници, но а, тази тенденция никога не е била толкова интензивна и толкова разпространена. Тези хора, освен това, участват във военни обучения и в региона, и в чужбина. Разбира се, те много обичат Русия и Русия много ги обича. От време на време организират чернориски паради на тях им обръщат внимание и политическите елити, и разбира се, децата. И сред децата те набират свои нови членове, които след това се обучават в региона или в Русия. Ние сме притеснени, защото видяхме това да се случва преди 25 до 30 години. Абсолютно същия вид лице, хора, които обичат да ходят в физкултурния салон, които на времето участваха в етническото прочистване в Босна. Ето защо тази тенденция е много притеснителна. Виждаме следователно тъй наречената инкубация на радикални идеи. Е, в момента няма толкова бойци, които да пътуват но радикалните идеи междувременно се разпространяват в реалния свят, в виртуалния свят и се надяваме тази радикализация да не прерасне в екстремизъм, но има ли друг конфликт в региона? Това са хората, които ще се включат първи – в боевете. Имаме и тъй наречената следователно реципрочна радикализация. Единия вид радикализация захранва обратния знак на радикализацията. Западните Балкани същевременно са мултикултурни. Невъзможно е една група да се радикализира и това да не доведе до ефекта на доминото в региона. Нещо, което е много притеснително. И накрая Струва ми се, че ние трябва да разглеждаме една много по-широка група хора, които са податливи на радикализацията, не само младите мисиомани и араби. На Балканите движещите сили са свързани с идентичността, но има и огромна група хора, които са имали всякакви житейски проблеми. Много често се оказва, че един единствен контакт е бил решаващ за това дали лицето да избере правилния или погрешния път, дали да стане терорист или пък хулиган. Следователно, ние трябва да работим с общностите, които са най-засегнати. Благодаря ви. Много ви благодаря. И сега давам думата на колегите. Заповядайте. Uh, thank you, Chair, Mr. Panzeri. Uh, that's been an excellent uh, благодаря, господин Панцери. Това бяха отлична презентация от тримата изказали се. Мисля, че ми трябва докторска дисертация, за да ги разбера. Отговор беше, че имаш вече такава дък, дисертация. Разбрах няколко неща. Едното е стабилност, а другото е социополитически сили. Тези две идеи резонираха в изказванията и на тримата. И аз мисля, че ето, вие идвате от Западните Балкани и много добре разбирате какво се е случило там в края на 90-те години и в средата на 90-те години. Радикализацията излезе на сцената и беше доведена там от радикални сърби, радикални харвати, и а, е, мюсюлманите бяха заобиколени от всички страни. Те нямаха подкрепа. А, е, създаде се католическа Харватия. Сърбия се създаде. А всъщност е, мюсюлманска Босна – не стана факт, макар че мюсюлманите на този момент не искаха да имат една изключителна мюсюлманска държава, изцяло мюсюлманска държава, те бяха обеде, обявени за радикални мюсюлмани. И така, Голямото мнозинство, както казахте вие правилно, от мусулманите не бяха радикализирани от травмата, която е, страдаха мюсюлманите в Босна, но те не взеха оръжията, не се радикализираха, но бяха наистина много засегнати. А младежите, които много по-лесно се палят, някои от тях бяха засегнати. Ако погледнете обаче в света, говори се за стабилност. Ирак, покойния ми тъст имаше бизнес в Ирак и винаги ми казваше, че в Ирак има най-големия брой лекари в целия изток. Говорим се преди 2003 година, когато като всички институции, които причиняват стабилност, като полицията и така нататък, тогава се появява радикализацията, кюрдите идват от, от север, шиитите, е, вдъхновявани от Иран. Също така имаха известни победи в една държава, в която не е имало тероризъм или а, е, тероризъм, а, стана под власт на тези две явления. Същото е вярно и за Либия. И макар че аз съм съгласен с авторитарни а, е, лидери и управници като Кадафи, Седам Хюсейн и съм съгласен, че те причиняват стабил, нестабилност. Именно нестабилността причинява радикализацията на хората. Когато държавите се провалят, хората се радикализират. И аз мисля, че вие много точно казахте, стабилността е много голям фактор не трябва да позволяваме да разрешаваме а, авантюризъм на големите държави и да им позволяваме те да се намесват на малките държави, просто защото могат и а, на провалилите се държави ние трябва да помогнем да се възстановят, трябва да помогнем на бежанците, защото те са изселени от Сирия, например. И мисля, че от вашето описание много неща научих. Аз искам да се опитам да се боря с, с радикализма и с социалното неравенство. Економиката, според мен, е също фактор. Вие казвате обратното, че социополитическите фактори причиняват радикализация. И това ме кара да се замисля. Благодаря много за отличните изложения. Много мога да науча председателя. Благодаря. Благодаря, господин председател. Много благодаря на всички, които се изказаха. Благодаря за описанието и тяхната информация. Аз имам някои много конкретни въпроси, тъй като няма много време. Ами се струва, че тези въпроси са много важни. За госпожа Пълкингтън и нейната работа, доколкото разбрах, госпожа Пилкингтън работи 4 години и сега по средата на пътя смята, че най-важното е развитието на инструментите, на начините на намеса, за да могат да се откроят причините за тази усещана липса на равенство. също така госпожа Вида говори за това колко е важно понякога да се направи разграничение между предполагаемото неравенство и това, което наистина съществува. Така че какви са инструментите е моят въпрос, как могат те да се използват съвместно и могат ли те да бъдат прилагани в Европейския съюз, защото аз се притеснявам от това, че имаме заключенията и на Сметната палата, например за Иран, за всички проекти, за всички академични проучвания, но се оказва, че те са много малко съвместими и трудно работят заедно. Към госпожа Лурдес Видал също искам да кажа, че е много важно това, на което обърна внимание, именно идентифицирането. Кои са тези хора, които пътуват, които се ангажират в нещо, което е отвъд това, което можем да проумеем. Ние трябва да можем да ги опишем, да ги разпознаем. Мисля, че това като разбиране е много полезно, особено в момента. Трябва да се питаме наистина как, как да предотвратим радикализацията, но и дерадикализацията също ще бъде един голям проблем. И много често става дума за нещо различно – Също като говорим за разпознаването на тези лица, трябва да се е, запитаме как на, европейски, на ниво Европейски съюз можем да използваме инструменти, които се развиват и извън Европейския съюз. Благодаря, колегата Кан има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на изказалите си е, с, и на Владо и е, Приветствам също така професор Пилкингтън, която е от мой избирателен район. Това наистина е един много целенасочен много целенасочени научни изследвания. Едно, един въпрос към, по за социалните медии. Видяхме ролята на социалните медии в това да гласуват, манипулират хората да гласуват. Виждаме, че това е една огромна платформа и една движеща сила, която може да манипулира мисленето на хората, да се възползва от страховете им. Владо, вие споменахте нещо много важно, правил сте го и преди. Всяка държава членка има своя собствена политика, не само с, с определенето на присъдите, но и също така с справянето с радикализацията защо, какво може да направим ние като Европейски съюз, като Европейски съюз да има а, по- голяма еднаквост а, в една държава 6 години, в друга а, страна 20 години за едно и също нещо. Какво може да кажем също така за ислямския радикализъм, който е раково образование в нашето общество. Тереза. Много благодаря. Искам да благодаря за тези толкова интересни представения. Тази сутрин ние говорихме по доклада за ролята на жената в превенцията на радикализацията. Много от колегите също ще се включат със своите изменения. Имаме данните от Института за диалог и стратегия. Разбрахме, че 650 жени са пътували на територията на ИДИЛ – 17% от чуждестранните бойци са жени и всъщност дискурса на екстремизъм и радикализация се води и в интернет, в социалните мрежи. Много от тези жени вече не биват използвани като някакъв пасивен субект, а напротив, например в Андалусия, в Малага, в Селта, в Мелия, е, се знае, че много от тези жени се набират като бойци, те самите набират средства. Всъщност в неодавнашен атентат, който беше предотвратен, се оказа, че е имало пет французойки. Този атентат беше предотвратен, но щеше да е много кървав. Сега, след като ИДИЛ започна да губи територии, някои от тях се завръщат през Турция. Много от тези жени са придружени от своите деца. Те са подчинени на своите мъже, освен това защитават и децата си. Аз се питам, какво можем да направим? Знаем, че тези жени са и е, в зони на военни действия, и в мирни зони. Можем ли обаче да разчитаме на тези жени като превентивен елемент срещу тероризма в името на семейството? Можем ли да проявим повече добра воля от това, което виждаме в момента. Благодаря. Uh, all, like to... Благодаря. Благодаря на нашите трима гости за отличните изказвания. Много интересно бе да ви слушам. Имам малко бележки и коментари, въпроси. Радикализацията в страни с авторитарен е, режим. Когато разсъждаваме по тази тема, някак си навлизаме в един порочен кръг, защото е, политическата и социално неравенство вероятно допринася за радикализация. Но е, авторитарните режими също подклаждат радикализация. Как да излезем от този капан? След като това са държави, които нямат никакъв интерес да имат диалог с обществото, да търсят приобщаване. Как да се избегне от подобна картина? Втория въпрос е за научни изследвания. Според вас има ли и каква е тя? Има ли връзка между нивото на корупция и нивото на радикализация? Grazie a te. Dunque, adesso diamo la parola alla Alessandra Antoniadis, responsabile del settore prevenzione e radicalizzazione della Commissione europea. Prego. Good afternoon. Thank you very much. Um, I will just give a very brief uh,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 противодействат на появите на радикализация. От години се работи по въпроса кои са причините, корените на радикализацията. Отговорите са толкова много, че картината е доста объркваща. Просто първопричините са твърде много. Може би условията, които водят до това явление, са различни на личностно ниво, на национално ниво и така нататък. Тоест, чухме данни, че хора, които живеят в един и същи условия, имат едни и същи претенции – или очаквания. Не всички се радикализират, така че трябва да се работи и по това да установим кои са факторите, които а, спират тези хора да се радикализират. Страните членки трябва да бъдат под, подпомогнати в усилията си да разработят набор от инструменти, които да им помагат най-вече в политиките. Европейския съюз се бори с всички форми на радикализация, включително крайно дясна, крайно лява, а също и явлението поляризация или взаиморадикализация. Това са също проблем, обществени проблеми. Доста години работим по мрежата за информираност за радикализацията – различни аспекти на това явление. Искам да коментирам само някои от тях. Ангажираността на обществото и целенасочени групи е една нова програма за работа с младите, да ги ангажира и да им дава възможност да се чувстват ангажирани. Много работа е свързана и е извършена по темата поляризация. Затворът и излизащите от затвора е отново тема, по която се работи много от доста години. Сега тази година ще обърнем повече внимание именно на напускащите затвора, защото независимо дали присъдата е дълга или кратка, съответното лице в един момент ще излезе от затвора. В тази година а, стотици осъдени за радикализация или опити за тероризъм ще излязат дори без а, условия за надзор, след като са излезли от затвора. Така че е, напускащите затвора са сериозно предизвикателство, защото има данни, че сред тях се намират и такива, които ще се завърнат като чужди, чуждестранни бойци. Въпросът за децата също е много важен. Там трябва да се направи и оценка, и да се въведат съответни мерки в страните членки. Комисията също така работи по споделяне на опита, получен в е, мрежата за борба с радикализация с, с различни страни, включително и с Западните Балкани. Благодаря. И имате е, думата. Това е представителката на е, службата за външна дейност. Благодаря, с удоволствие съм тук. С удоволствие слушах интересния, интересния дебат и презентациите. Искам да се върна на темата подход свър... на базата на спазване на човешките права. Много слушахме заявлението радикализация и изследването му. Най-важното според нас е отново да поставим акцента върху демокрацията и основните права, защото въпросът е какво правим от тук нататък. В дискусията се повдигна така мисълта, че държавата и обществото са много по-устойчиво и когато има спазване на демокрацията и човешките права защото ние работим също по този въпрос, защото те са приоритетни за нас. Тоест, необходимо е да се действа не само в посока на превенция на тероризма, а да се отчитат и демокрацията и човешките права. Когато има нарушението на, на тези права, се увеличава и радикализацията. Госпожа Пилкингтън в дълбочина описа факторите, които осъществяват влияние отгоре или отдолу. Тя описа кои са ключовите от тези фактори. Трябва да се има предвид, че всеки случай е конкретен и както се коментира тук в залата, би трябвало да има глобален подход. Също така трябва да се работи от много различни ъгли, т.е. да се обхванат всички различни измерения в един общ подход. И ако мога още два коментара да направя. Когато провеждаме срещи по диалога за човешки права и в рамките на партньорствата за борба с тероризма, трябва да направим така, че тези две тези два свята да се срещнат. Нека да мислим по въпроса какво да се прави с партньорите ни по света. Тук трябва да спомена три институции, финансирани от европейски средства. Единия е в Абу Даби, един в Женева и Международен институт в, за наказателно преследване в Малта. Идеята е да се е, унифицира подхода на базата на спазване на човешки права в тази тематика. Програмите са 4 годишни, глобални и идеята е да се изгради капацитета на държавите и на различни институции във възможността, в, с възможности да се борят срещу радикализацията. Необходимо е също да има и е, граждански мисии в е, страни, където е необходимо да се оказва помощ е, за демократични промени. В Мали имаше такива, в Ирак. Те бяха доста а, важни. Благодаря. Благодаря. Имате по 4 минути за отговор. Um, okay. very... Благодаря ви. Много благодаря за тези толкова вдъхновяващи коментари. Започвам от началните въпроси. Не казвам, че економиката не е важна, няма достатъчно доказателства и много често проучванията не задават правилния въпрос. Затова казвам, че е трудно да видим прякото съотношение между това явление и социалното неравенство. Но социално-политическото неравенство се оказва съществен фактор – в по-голяма степен. Имаше друг важен въпрос. Съжалявам, че не си спомням името ви. Със сигурност ние започваме с анализа. Инструментите идват накрая и междувременно извършваме цялата емпирична работа. Предстои ни още много преди да стигнем до инструментите. Това са емпирични проучвания, в които участват млади хора – хора, които идват от кръгове много подекливи на ислямистско влияние. Също така ние работим по радикализацията в интернет, но първо ни трябва базата данни и след това ще работим по инструментите. Също времено ние ги развиваме внимателно. Има един инструмент, който вече сме изработили. Той позволява да се направи оценка на превенцията и борбата с крайния екстремизъм. Ние не правим оценка на програмите, опитваме се да оценим структурната цялост на програмите и възможността да се разработват, а не само да ги анализираме, когато вече се изпълняват. Съгласна съм, много трудно е да се споделят резултати. Тук а, ни интересува и националното и европейско ниво. Освен това, изследванията са силно контекстуализирани, както каза и колегата. Когато разговарям с млади хора, виждам, че всеки един от тях а, е различна личност и е трудно да кажем, ето го инструмента, той ще работи за теб. Трябва да знаем какъв е контекста, за да знаем дали ще работи инструментът. за онлайн екстремизма работим по настоящем. Ще мога след една година да ви кажа нещо повече. Само ще кажа, че преди три години беше много по-лесно да се работи с когото и да било, отколкото сега. Всъщност, стига се до там, че хората започват да развиват параноя, като говорим за социалните мрежи и ние не искаме такъв резултат. Цензурата обаче никога не побеждава. Ние трябва да учим младите хора на критично мислене, на това да се отнасят аналитично към всичко, което им се казва. Връщам се на правата на човека, напълно съм съгласна и наистина демокрацията е много важна, социалните и политически права са важни. Ние също времено правим и систематичен преглед. Но разбира се, трябва да кажа, че там се говори не толкова за радикализация, колкото за дерадикализация, но предварително заключение е, че може да има връзка между неравенството и радикализацията, но от друга страна въжи и обратното – и е възможно нашите инструменти да са погрешни, така че ние гледаме и от другата страна. И накрая трябва да кажа, че социолозите трудно могат да намерят точния корен. Това е невъзможно. По-скоро трябва да видим къде се пресичат индивидуалните пътеки на тези лица. Thank you. Just, uh, for... Благодаря ви само за протокола. Когато споменах стабилността, имах предвид, че наистина липсата на стабилност може да доведе до радикализация, но и проблемът е, че понякога тази стабилност се насърчава за сметка на свободата – така че трябва да мислим за връзката между авторитаризма от една страна и свободата. Виждаме го и в исторически план. Виждате какво се случва в държави с ислямистски движения. Доста ясна връзка между репресията и радикализацията. Ясна е стоиността на върховенството на закона и демокрацията. Това може да е един вид превенция. Има и различни модели, които са прилагани в региона и те водят до различни резултати. Вземете монархиите Йордания и Марокко, например. Там има различни резултати в сравнение с Египет или Йордания – и приобщаването води до известна умереност. В Тунис, например, има по-голямо надмощие на демокрацията и закона. Но сега проблемът е как да се борим с радикализацията не само чрез инструментите на сигурността – как да разчупим тези модели в региона. Много е важно да не се възпроизвеждат тези цикли на насилието, тази връзка между репресията и радикализацията. Някой освен това каза, че крайната десница също води до радикализация на отсрещната страна. Това е така. Разбира се, двете крайности се захранват една друга и това е, прекрасно за групи като ИДИЛ. Като разбира се, всяка страна се чувства жертва и това също е много полезно. Така че тук има два различни вида екстремизъм, за които трябва да говорим. Споменахте и жените, има известни проучвания и върху тях. Те са много интересни. Повечето профили на радикализирани жени показва, че тези жени са много повече политизирани. Ако използваме хуманитарната терминология, с други, с други думи, тези жени са много по-податливи на определен вид говорене. И това може да се използва, когато говоренето призовава за хуманитарно действие. Ние трябва да използваме ролята на жената като фактор за дерадикализацията. Ако, разбира се, тя разполага с достатъчно сила, но такава сила трябва да й се даде. Ние проучвахме някои случаи в Испания и видяхме, че има огромна поколенческа разлика, като тя се изразява не само в економическите очаквания, но и в образователните характеристики. Това трябва да се използва за жените и превенцията. Корупцията е друг елемент, разбира се, който също е много важен за възприемането на проблема. Преди арабската пролет корупцията беше много важен фактор. След като тя накара хората да протестират по улиците, то това означава, че тези хора могат да бъдат ангажирани или мобилизирани. С други думи, може да няма изследвания, които правят пряката връзка но със сигурност при корупцията също имаме възможност за радикализация, ако се смята, че тя е много висока. Благодаря. Благодаря за въпросите и коментарите. Някои вече получиха своя отговор по деракализацията в академичната общност се води голям дебат, доколко е възможно да има дерадикализация, защото при нея ние искаме да променим мисленето на един човек и следователно и неговото поведение. Ние искаме той да се откаже от насилието и да повлияем на неговото поведение. Дали е възможно това не знам. Мисля, че е много трудно. Самият аз вярвам повече в превенцията и мисля, че това трябва да е нашият фокус, без разбира се да пренебрегвам дерадикализацията. След това, като говорим за различните съдебни решения, то в Босна и Македония виждаме добри примери е, това са страни, където съдебната реформа не беше проведена до край. Сега се работи по преговорни глави 23 и 4, но се развива добре. Жените. Жените имат най-различни роли. Аз самият познавам няколко майки и сестри, които наистина направиха чудеса и жертваха собствения си живот, за да спрат съпрузи и братя да заминат за Сирия и Ирак. Не познавам много жени, които да са набирали други жени. Струва ми се, че при жените има доста мощ, която все още не е използвана. А тези, които се връщат от Сирия и Ирак, ми се струват много радостни да се върнат обратно при семейството, децата, но това са само предположения. Човек никога не може да е сигурен. Но разбира се, когато ти живееш в една нефункционална държава, ти не можеш да им предложиш много, така че да отговориш на техните мигновени нужди. И е много вероятно към тях да се обърнат първо тези, които са ги набирали за бойци. След това говорихте за приобщаването и изолацията. Това е много важна тема. В много от случаите се оказа, че съответното лице е било изолирано от собственото си семейство. Те не са се родили терористи, но им е бил отнет достъпа до семейството поради пиене, наркотици и какво ли не още и са се присъединили към групата на ИДИЛ, за да има кой да ги слуша, за да има уважение към тях. За корупцията ние сме работили с а, групи на салафисти в Босна, които наистина процъфтяват благодарение на корупцията. И казва, че е невъзможно да има функционално общество без Божията намеса, така както те я разбират. Благодаря. Наистина искам да благодаря на тримата за безценния, ви принос към нашето изслушване. Наистина е много насърчително да се види напредъка, който постигаме за по-доброто разбиране на коренните причини на екстремизма и радикализацията. Ще продължаваме да следим тези въпроси. Мисля, че е изключително важно за правата на човека да се изправим срещу вятъра на екстремизма и нашия, нашата подкомисия ще продължава да работи за увеличаването на съпротивителните сили на обществото